Chers collègues, bonjour. Добро утро, колеги. Добре дошли на втория ден от нашата среща. Надявам се, че сте успели да си починете, да а, смелите менюто и гастрономическо и интелектуално меню. А, и, и сега можем да открием нашето второ заседание. Благодаря на господин министъра, който е сред нас. Както знаете, той в понеделник и вторник е бил на заседанието на ЕКОФИН, към което ще се върнем, защото там са обсъждани важни въпроси. Въпроси, които имахме възможност да обсъждаме с нощи в присъствието на Ласло Кавач, Ковач, комисарят, който отговаря по този, тези въпроси, планът за економическо възстановяване, неговата ефективност и преди всичко положението в банковия пазар и мерките, които трябва да се вземат, за да се нормализира между банковият пазар и се създадат структури, структури, чрез които да се изолират токсичните продукти или нечисти продукти, както предпочиташе да ги нарича вчера комисарят Алмуня. Благодаря също на моят съпредседател, който а, е, е председател на економическата комисия в Чешкия парламент. Благодаря, разбира се, и на Лоренцо Венисмагис за това, че е готова да участва в нашата работа като член на дирекцията на Международната инвестиционна, на Европейската инвестиционна банка. Имали сме възможност да обсъждаме въпросите за новият Бретън Вудс и преди всичко да обсъждаме въпросите за надзора. От 2002 година Централната Европейска банка а, а, трябва пое повече ангажименти по отношение на банковият надзор. Всички надзорни структури на страните членки не отговарят на изискванията и затова банковият надзор в европейски план – е, не е лесно да бъде организиран. И като се имат предвид заключенията, които очакваме на работната група на Жак Доля Рожиер, група, която бе създадена по искане на председател на комисията господин Барозов, в което очакват, участват и представители на ЕЦБ. Е нашата а, работа изказвания се излъчват а, пряко а, по интернет. За жалост, а, документите, за които става дума, са само на английски. Те са подготвени от експертният панел, който ни помага в нашите анализи и в нашата работа Единият документ е за планът за економическо възстановяване, а другият е за помощта, която трябва да бъде оказана на банките. Тези документи са подготвени от независими експерти и те хвърлят един страничен, но и безпристрастен поглед върху тези два плана в момента, когато очевидно европейската координация по отношение на тези две стратегии не е на висотата, на която най- така оптимистично настроените от нас би им се искало да бъде. И сега да, ще ви дам думата, след това ще дам думата на господин министъра, докато Господин министр, ще останете ли с нас или ще не си тръгнете преди края на заседанието? Предлагам за да дадем възможност на господин министра да направи едно уводно изказване. След това ще ви дам думата за въпроси, на които той ще има възможност да отговори. Госпожо Перес, господин министр, дами и господа, за мен е голямо удоволствие да се председателствам днес заседанието. Да, винаги се случва нещо за пръв път в живота на човека. И ние за пръв път, Чехия, поема председателството на Европейския съюз. Също за пръв път в моя живот аз съм съпредседател на подобно важно събитие, така че моля за извинения, ако допусна някои грешки. По-лесно е за мен да се изразявам на чешки и се надявам, че това ще допринесе за общото ни разбиране. Финансовият както економическото богатство са много тясно свързани помежду си. В края на 2007 година се появиха първите сигнали в САЩ за това, че финансовият свят не се справя толкова добре. Бяха... Появиха се сигнали и през 2008 година ясно показа, че нещата стоят точно така. Първо беше засегнат банковия свят, след това се засегнаха финансовите пазари, това създаде несигурност. Разбира се, правителствата използват различни средства за справяне с проблемите. Економиките имат също различни идеи. Економистите също да твърдят, че това е циклично явление, така че независимо какво правим, независимо колко огромни ресурси използваме, за да спрем това циклично събитие, няма да сме в състояние да направим каквото и да е. От друга страна, политиците знаят много добре, че те трябва да направят поне нещо, да предприемат стъпки, за да създадат поне положителни очаквания. Искам да наблегна на думата положителни очаквания. Ако десницата или левицата постигнат съгласие да намерят модуса вивенди, по този начин ние ще можем да постигнем нещо чрез някои а, конкретни действия и това ще бъде по политическа победа, тъй като положителните очаквания успокояват обстановката и едва тогава ние можем да приложим конкретни инструменти. Разбира се, всяка страна, всяко правителство ще подходи по различен начин. Нека да ви дам един пример. Чешката република не беше чак толкова силно засегната от финансовата криза, но економическата криза, рецесията оказва своето въздействие дори върху Чешката република. Разбира се, аз няма да прибързвам с изводите. Това е само кратко въведение, преди да дам думата на министъра. Аз очаквам да изслушаме конкретните предложения, за да преминем по-нататък. Благодаря, благодаря ви, господин съпредседател когато искате да участвате в дебата, моля, направете го без колебание. Господин министр, благодаря за вашето присъствие. Да, вие сте министр на финансите, в момента председател на ЕКОФИН. Много сте заед, не се съмнявам. Благодаря, че сте сред нас тази сутрин и без повече забавене ви давам думата. Благодаря, госпожо председател. Добро утро! Много се радвам, че съм тук сред вас и да разговарям с вас по тази тема. Съжалявам, че трябва да си тръгна по-рано, но в нашия парламент днес ще се обсъждат теми, които засягат финансовия министър и ако не съм там, а, Съжалявам, ако не се видиме пак, защото ще е жалко. Сега все пак искам да кажа някои неща относно финансовите пазари, регулацията а, и приоритетите на чешкото председателството. В момента а, финансовият пазар преживява един нестабилен период, затова трябва да а, проучим, да проверим какво се е случило и да намерим решения на тези проблеми и тази ситуация. Това е много трудно да стане. Нестабилността е резултат от редица причини, от развитието на кредитния бум и така нататък. Към, към тези причини спадат не само а, излишъка на ликвидност, но както и поемането на а, рискове. както и фактът, че финансовите продукти стават все по-сложни. В допълнение, а, ние преживяваме една криза, а, която се чувства във всички сектори на економиката. А, появяват се както и проциклични елементи на надзорна, надзорната а, дейност, както и пре, прекомерното задълж, задължняване а, води а, до много допълнителни проблеми. Всичко това е довело като цяло до срива на финансовите а, пазари. Ние трябва да намерим един политически отговор на тази сложна ситуация, затова трябва да използваме тази възможност, за да намерим един координиран подход за решаване на този проблем. Само с един такъв координиран подход можем да постигнем нашата цел. Ам, сега се случва така, че ам, от финансовите институти кризата се прехвърля в економиката и ние трябва да се справим с а, това предизвикателство, а, както и а, допълнителното а, издаване на държавни облигации е а, някакъв вид интервенция в а, финансовия пазар ще направим всичко, което е необходимо за координирането на нашите действия, както на европейско, така и на глобално ниво за да може да се върне доверието в финансовите пазари, което е много важно стабилизирането на финансовата система кризата можем да я а, превъзмогнем само тогава, когато върнем доверието в финансовите пазари. Економиката и финансовия сектор са свързани много един с а, друг. И този проблем в момента може да бъде решен само чрез едно глобално решение. Но а, трябва да има консенсус на интернационално ниво и ние сме убедени, че Европа в този смисъл ще играе е, една водеща роля и ще бъде лидер. ние сме изправени пред предизвикателството а, да намерим а, едно решение, което да не доведе до сътресение на пазарите и да не допускаме протекционизъм тъй като той само ще влуши ситуацията. Нашата единствена альтернатива е да работим съвме, съвместно с а, глобалните стандарти, да, да оставим пазарите си отворени и да признаваме взаимно стандартите си. Това. А, тези позиции трябва да отсяваме и при преговорите с нашите международни партньори. Председателят на Европейския съвет а, е, свиква заседание на високо ниво, за да може а, да се обсъди темата за протекционизма. Г20 е най-добрата платформа за един такъв международен подход. Държавите ОГ-20 се, се срещнаха през ноември миналата година и се приеха един план за действие, който включва краткосрочни и средносрочни марки за усъвършенстване на ам, упражняването на а, надзора. А, много работни групи бяха сформирани. Те работят а, в посока ново регулиране на финансовите пазари и а, надзора. Економическия съвет ще положи усилия да ам, постигне едно, а, едно единодушие, едино решение сред държавите членки на Европейския съюз в рамките на Г20. Г20 ам, дава възможност на всички а, страни, членки на Европейския съюз, да, да изложат своята обща позиция. Трябва да проведем консултации и дискусии, за а, да можем в крайна сметка да имаме една обща позиция. Всички сме единни, че трябва да се увеличи прозрачността и трябва да се засили а, економическата и финансовата система. Това ще стане посредством нови а, правила за упражняване надзор и нови правила при а, отчитането. Трябва да има нови правила за финансовите а, институции. Не трябва да забравяме, че Трябва да дефинираме правилно правилата за регулирането, както качественото регулиране е много по-важно от това колко бързо то ще бъде извършено и колко бързо ще бъдат направени промените. Тук става въпрос за сложни и технически въпроси, които не могат да бъдат решени толкова бързо. Не трябва да забравяме, че може прибързаните решения да доведат до нови проблеми. Надявам се, че а, ние ще имаме в предвид, когато а, приемаме различните а, законодателни промени и предложения, а, ще имаме предвид, че нашата цел е както и целта на а, чешкото председателство до края на април 2009 а, да се работи в три приоритетни области. А, подобряване дейността на, рейти, на рейтинговите а, агенции, както и изискванията за а, капиталовите изисквания от страна на кредитните институти важно е приемането на директивата за рейтинг, рейтинговите агенции. Трябва да намерим, да приемаме регулации и разпоредби, които да действат на европейско ниво и както и да са валидни и на глобално ниво, за да можем да намерим едно успешно решение Очакванията са големи, както и шансове за приемане на разпоредби за застрахователното дело на световно ниво. Всеки ам, компромис трябва да дава възможност за един прозрачен а, надзор. Ние се надяваме на едно а, изготвяне на една бърза позиция а, при а, приемане на а, законодателството. Ние се радваме, че днес, а, днес пред вас имам възможност да представя един конкретен успех съвета постигна единодушно решение относно един общ подход по отношение на банките и за правна сигурност на институциите, които отпускат кредити. Има съгласие между държавите членки. Не беше просто решение. Това е един проби в съвета, както ще доведе и до успех в преговорите с Европейския парламент. Чешкото председателство не трябва да се занимава само с законодателните въпроси, но и с политическите въпроси. Трябва да се концентрираме върху регулаторните рамки. Трябва пътната карта, която беше актуализирана на съвета на Екофин, да бъде приложена на действие и слабостите в финансовата система да бъдат отстранени. Тук стои въпросът с регулирането, който вече споменах, както и създаване на структури на а, финансовия надзор на пазара. Надзорът ще бъде повлиян от резултатите на а, групата, която беше създадена а, наскоро а, под ръководството на господин Ларужие. До края на февруари документът трябва да бъде изготвен и ние виждаме а, това като един много добър принос а, към този а, широк дебат. Този дебат а, взима предвид а, очакванията и исканията на всички заинтересовани страни. На неофициалната среща на а, ЕКО Фин ще посвети своето време точно на тези въпроси. Бяха направени много предложения за подобряване на рамките на надзора, както въвеждането на комисия на трето ниво, да има органи, които да упражняват надзор върху всички трансгранични концерни или създаването на Европейска надзорна агенция. Въпреки, че всички тези дискусии са много интересни, ние а, не трябва да забравяме свързаните с това а, проблеми. Например, трябва да се занимаем за въпроса на, за архитектурата в три насоки как може да се създаде адекватно хармонизиране не само на европейските финансови а, изисквания, но и на глобално ниво как да гарантираме, че има една правна рамка и рамка за финансовата стабилност за поддържане и подкрепа на новите финансови структури. На трето място, как ще се гарантира ефективността на отделните надзорни органи и как ще се отрази това върху някакви промени на европейско ниво. Нека се спра на тези теми а, за укрепване на финансовите пазари и на, на, на надзора а, е приоритет за, за чешкото председателство е хармонизирането на надзорната рамка. Няма единна система а, по отношение на подхода и упражняването на надзор и налагането на санкции. Всеки орган а, а, следва своя собствена философия на финансовия пазар както и по прилагането на а, настоящите правила. Трябва да има арбитраж на правилата, кое, което ще доведе до финансова стабилност. Трябва да използваме този шанс и с всички сили а, да се стремим към конкретни резултати. Ние сме наясно, че стоим пред едно голямо предизвикателство, но в същото време Смятаме, че не трябва да изпускаме нито една ефективна мярка, която ще доведе до постигането на нашата цел. Кризата показа, че сегашното управление на риска и финансовата стабилност не може да си позволи едно международно международен крах на финансовия пазар документ, който беше одобрен и подписан, трябва да бъде ефективно а, приведен в действие. Освен това, трябва да се запитаме дали нашите правни разпоредби са достатъчни а, за управлението на риска, включително интервенциите, както и за трансфера на активи. Кризата показа как, колко е голяма ролята на ефективността на надзора в рамките на държавите членки. Надзорът, неправилният надзор може да застраши финансовите, а, финансовия пазар. Както виждате, има много сложни въпроси, които не са решени и няма толкова прости решения за тях и все още не е постигнат компромис по тези въпроси. Аз се надявам, че дискусията а, относно надзора ще е задълбочена и че а, срещата на Екофин през на 4 април ще се занимаят с този въпрос. Темата е много важна за да я обхванем само с една дискусия или само с един доклад. Една дискусия трябва да се води постоянно по тази тема. Като цяло Европейския съюз работи последно време много активно, за да намери една единна реакция посока финансовата криза. Пред нас стоят нови предизвикателства, част от стратегията за стабилизиране на финансовата система, както беше договорено в октомври миналата година, е това да се ам, контролират лошите активи. Това е една много важна тема, по която работиме с Европейска Централна банка и с комисията, за да намерим възможно най-добър подход за оценката на такива активи както и институциите да бъдат включени а, в изпълнението на такива програми. Чешкото председателство ще се постарае да ускори тези дебати, за да постигнем възможно най-бързо сближаване по отношение на финансовите пазари и да избегнем допълнителните и страничните ефекти целта не е, а, е да има единични а, и отделни позиции. А, целта е да се постигне един компромис, който да е приемлив за всички. Позволете ми, дами и господа, накрая да а, спомена още някои неща. Ние сме изправени пред риска а, а, и спадането на а, брутния вътрешен продукт, както и увеличаването на безработицата, но също така ние сме изправени пред риска да, да вземем погрешни политически решения. Обществеността очаква от нас определени мерки. но и не не може а, да разочароваме обществеността. Ние трябва ясно да заявим, че имаме възможността да се справим и да смекчим ефекта от кризата ам, върху обществеността и гражданите и да гарантираме един дългосрочен и устойчив економически растеж. Никой а, никой не може да гарантира економически растеж без а, а, циклични а, криви. Това трябва да се каже на обществеността, а, за да може да се а, да бъде да бъдат убедени гражданите, да бъдат информирани, а не отново да бъдат разочаровани а, ние си мислехме, че можем дори да си поръчаме и времето, а, но, но това няма как да стане, не можем да го направим и до ден днешен. Ние трябва да се опитаме да смекчим въздействието от кризата и влиянието и върху, а, върху гражданите. Единствената опасност, която трябва да избегнем е налагането на протекционизъм чрез кризата върху се упражнява натиск върху, е, върху обществеността да действа протекционистично. Но такива мерки са много по-лоши от цикличните развития. Ние имаме нужда от една ам, съвместна а, работа, едно съвместно сътрудничество и координация с нашите съседи. трябва да се занимаем дълго с въпроса за регулирането и да се справим пред риск от вземането на нашите собствени решения. Ние имаме изключителният шанс да подобрим регулирането. Разбира се, не можем да го променим регулирането от днес за утре, за да не предизвикаме някакви щети и странични ефекти. Трябва да подобрим регулирането а, и надзора да, да последните години а, показват, че са взимани и други, а, други решения по щекотливи теми, които са, ни, а, до, а, които са довели само до по-големи щети. смятам, че ако вземем прибързани решения, резултатът ще е същия. Ние трябва да постъпим не революционно, а еволюционно и а, да намерим един общ подход. Последния риск, на който искам да ви обърна внимание, е този, че ние бихме могли да отежним бъдещето си с прекалено а, големи разходи и най-вече в областта на данъчната политика, както и всички а, а, намеси от страна на държавата. Всички тези а, начинания са за сметка на нашите деца и внуци и не знаем дали можем да се съгласим с такова нещо. Ние не разполагаме с ликвидни пари, ами можем да разполагаме с пари, които заемаме. За това при взимането на решенията трябва да имаме предвид тези рискове. И рисковете, свързани с разходите, които ще се прехвърлят в бъдещето и а, натоварването на бъдещите поколения, които трябва да изплащат тези задължения. Ние не трябва да обременяваме бъдещето на ам, следващите поколения, да ги, да ги натоварваме с повече, а, по-голямо бреме, отколкото могат да понесат. Всеки е наясно, че а, грешките, които правим днес, ще бъдат прехвърлени на следващите поколения. Моето намерение, изправни пред това предизвикателство, е да работим съвместно. Благодаря ви. Благодаря, господин министр, за вашето абсолютно ясно изложение. Като председател на ЕКОФИН и за визията, за предизвикателствата, които ви очакват по време на а, вашето председателство. Съгласно нашите правила, предлагам а, да дадем думата първо на двама представители на националните парламенти и след това на един представител на Европейският парламент. Обаче още не, няма никой, който се е записал от националните парламенти за изказване. Може би, че с дигане на ръка ще можем да а, видим кой иска да се изказва и след. Моля ви, а, първо задавайте въпроси във връзка с изложението на господин а, министера. От името на италианския парламент господин Джан Франко Конте. Добро утро. Е, исках е, да направя някои забележки във връзка с въздействието на финансовата криза. Въздействието на тази криза върху реалната економика създава напрежение в е, всички европейски страни. И това поражда един парадокс. Ние се опитваме да избегнем страничните последици, но в същото време Европа няма достатъчно ресурси, за да се бори с кризата по такъв мащабен начин, както го правят Съединените щати. И този болезнен опит води до промени в теоретичните парадигми. Економиките, които имат силен производствен сектор, такива като Италия, са в по-добро положение, отколкото онези, които решително са преминали към една а, економика на услугите. Някои смятаха, че този характер на италианската економика до сега смятаха, че това показва нейното изоставане, но сега виждаме положителната страна на това, че имаме голям производствен сектор. Ако погледнем положението в други страни, ще видим, че големият държавен дълг има голямо, вли... голямо влияние върху националната политика. В Италия частните дълг е сравнително малък и имаме сравнително високи тавани. И ние използваме това като лост за решаване на проблемите. Това, разбира се, само по себе си не е достатъчно. Кризата ни показва, че очевидно няма лесни решения. Ако искаме да постигнем устойчив растеж, трябва да отчетем, че производственият сектор а, дава повече добавена стоеност, въпреки че финансовият сектор а, създава а, богатство. За да можем да излезем от а, е, настоящата цикличност, а не трябва, трябва да се опитаме да прекъснем връзката между финансовата економика и реалната економика. Въпросите на кредита са свързани с всички останали проблеми. Виждаме, че намаленото търсене в областта на автомобилостроенето е свързано с трудностите по отпускане на потребителски кредити. Трябва да не а, прахосваме всичките си ресурси, недостатъчни ресурси, бих казал, само за банковия сектор, като а, прехвърляме тежестта на гърба на данокоплатеца. Необходима ни нова економическа политика в Европа. В момента обаче Европейският съюз няма подобна економическа политика. Един от секторите, в който ние смятаме, че е необходима най-голяма координация, това е областта на данъчното облагане и комисията е съгласна с това. Необходимо е да избегнем конкуренцията между националните данъчни системи, необходимо е да избегнем фискален дъмпинг пречките по пътя на хармонизацията на данжите системи трябва да бъдат преодолени. В тази насока вече са направени няколко, някои стъпки, но те съвсем не са достатъчни. На една неодавнашна среща през септември в Париж, на която обсъждахме въпросите на уеднаквяването на данъчните норми в Европейския съюз, установихме, че в политическо отношение е невъзможно да се уеднакви корпоративният данък или дори да се рационализира освобождаването от ДДС. А, колега, ако обичате да привършвате. Благодаря, госпожо председател. Необходими са ни норми за надзор които да бъдат отразени в задължителни закони, а не само да имаме препоръките на един или друга комисия. Необходимо е да преодолеем а, двусмислието и неяснотите в директивите, които дават възможност за избягване на облагането. Необходими са ни ясни цели Необходимо е общественото мнение да бъде на наша страна, за да се преодолее скептицизмът по отношение на европейските институции. И накрая необходимо е да осигурим достатъчно кредитиране за економиката, да създадем доверие сред спестителите и условия за рекапитализиране на някои банки, което обаче не трябва да бъде използвано като инструмент за продължаване на властта на банковите директори. Благодаря. Сега, а, искам да ви напомня а, за нашите правила. Тук имаме а, доста представители на националните парламенти и на Европейския парламент. Ако, ако не. А, разбира се, всички имат право да се изказват, но трябва да прилагаме нормите на Европейския парламент. Две минути за изказване, не повече. Благодаря на нашите приятели от националните парламенти предварително за това, че ще спазват тези норми. Сега давам думата на представителя на Първо, значи, представителят на Литва, след това на Нута господин Ферера. Благодаря, че ми дадохте думата. Доволен съм, че министърът подчерта, че не трябва да бързаме с взимането на решения, за да не стоварим бреме върху плещите на нашите деца и внуци. Но вече кризата предизвика решения, които ще засегнат нашите деца. Трябва да, да правим конкретни предложения, защото през март и април вече ще знаем какво Екофин възнамерява да предложи. А, с удоволствие чухме а, намеренията на чешкото председателство в това отношение. Ние в а, а, Литва, а, а се сблъскваме с все по-големи затруднения в отпускането на кредити. И а, положението на малки страни като нашата става все по-трудно. Ние знаеме защо банкротира Енрон – но за отговорните, като че на отговорните, като че не се потърси достатъчно отговорност. Би трябвало да има някакви общи норми. Те да въжат и за офшорните зони, за възможността за данъчни измами, избягване, избягване на данъчни, износ на капитали и така нататък. Това са очевидни неща. По тази причина Европейският съюз трябва да направи конкретни предложения за борба с всички тези злини. И се надявам, че и дния месец ще имаме възможност да чуем това. А, Лиза а, Ферера. Лиза Фереро е а, а, от Европейския парламент. Тя докладва за плана за економическо възстановяване. Благодаря, госпожо председател. Един коментар и три въпроса към министъра. Първо коментара. Аз също предпочитам еволюцията пред революцията, но революциите се случват, когато управлението на еволюцията не води до добри решения своевременно. И така, първият ми въпрос е какво ще направи председателството за справяне с сегашната ситуация, тъй като липсва отпускането на кредити за граждани и фирми, дали председателството ще приеме допълнителни мерки, за да се координира управлението на тези проблеми. На второ място, по надзора, ние искаме да се гарантира прилагането на директивата платежоспособност 2. по какъв а, начин ще съчетаете работата по прилагането на платежоспособност 2 и това, което се предлага от групата Лънфалус и как вижда председателството, сътрудничеството с Европейския парламент по доклада на Ванденбург. На следващата среща на Г-20 Европейския съюз е, има да играе важна роля. Можете ли да ни посочите две или три основни цели, към чието постигане ще се стреми Европейският съюз по време на тази е, среща и дали справенето с данъчните райове ще бъде основен въпрос. Втората група ще бъде представители на Австрия, на, на Франция и след това Маргарита Старкавичута от Европейския парламент. И сега давам думата на представителя на австрийска делегация. Нямам пред себе си името ви. извинявайте, ако обичате да се представите. Аз се казвам Волфган Шимберг. Аз съм председател а, в Бундесерата в економическата област. Що се отнася до разходите, които трябва да се направят относно нашите деца. Бъдещето е да инвестираме в младите хора. От една страна е сектора на образованието. Ние ще можем да сме успешни и да имаме успех на световния пазар, когато нашите деца са образовани добре и могат да оперират добре на пазара. Трябва а, да стимулираме заетостта в Австрия. Всеки а, безработен а, към тези, които работят. От съотношението 1 към 3. Много е а, важно да запазим вътрешните пазари тъй като всеки безработен а, вече не е а, активен потребител. Ние трябва да се справим с тези слабости. Благодаря ви. От френска делегация господин Дами Мигол. Благодаря, госпожо председател. Имам няколко въпроса към господин министра. Преди всичко, благодаря му за неговото изложение, но а, ако съм съгласен с него по факта, че е трудно да се влияе на природата, а кризата е предизвикана от човешки действия и от поведението на хората. Според мен ми се вижда необходимо да действаме на ниво на Европейския съюз и то на необходимото равнище. Искам а, да кажа нещо във връзка с това, което той спомена, във връзка с а, опасностите от протекционизма. А, необходимо ли, е, необходимо е да се разбираме по този въпрос? А, трябва да се попитаме, да се запитаме за причините, които карат една държава да вземе едни или други решения в сегашното а, положение и а, липсата на а, координация или липсата на воля за подобна координация в Европа. Ако подобна воля а, за решаване на проблемите самостоятелно в някои страни, а, трябва да се попитаме не е ли тя последица от липса на инициативи а, на европейско равнище в областта на публичната политика. А, необходим е повече прагматизъм в, в а, европейската политика на ниво на планове, а, а, които виждаме в други страни, в САЩ и другаде. Това е което искам да попитам, господин министра. И накрая, той въобще не засегна а, въпроса за обежищата, данъчните обежища, банкови и правни обежища. Необходимо е те да бъдат регулирани. Защото ако позволим в, на света да има нерегулирани зони, каквото и да правим за регулиране на останалия свят, няма да има особен резултат. Какво възнамерява да направи той като представител на финансовията, финансовата страна на чешкото председателство? Защото въпросът за данъчните обежища ще бъде обсъдени на срещата на Г-20. Сега Маргарита Старкавичуте. Благодаря, госпожа председател. Аз представям и Литва, тъй като бях избрана в Литва. Благодаря и на представителите на председателството и на Централната банка. Значи има една финансова група, която действа и нейните решения засягат много страни. Колкото до ликвидността, Централната банка работи само с банките, които оперират в Европа. Банк of England е, работи само в е, Великобритания. Сега, е, във връзка с дълговете, на страните биват поощрявани да се обръщат към Международният валутен фонд, а не да търсят европейски решения. Е, ние, е, така, периферните страни в Европа, като че ли сме оставени е, да се грижим сами за себе си. Чешката република, която в момента пое председателството, трябва да намери средства, които биха могли да обединят европейския пазар, да укрепят европейската финансова система и същевременно да увеличат доверието на европейският потребител. Господин министр, бих ви предложила сега да отговорите на този първи блок въпроси, затова това ще преминем към втори кръг въпроси. Покусим се, алеспон частъчне на... Ще се опитам поне отчасти, поне отчасти да отговоря на някои от поставените въпроси. Първият въпрос на колегата от Италия – Вие призовавате за преустановяване на разделянето на реалната економика от този въпрос, но аз не съм убеден, че това е възможно. Ако това беше възможно, щеше да е прекрасно, но не е възможно. Можете ли да се представите една част само от вашето тяло да се е разболяло, но не можете да отделите тази заболяла част от вашето тяло. Това не е реалистично. Също не е възможно да имаме обща политика, економическа политика в тази област. Това няма да е вярното решение. Независимо от това какво аз лично мисля, това е цел, която е непостижима на европейско равнище. Затова трябва да се стремим към постигането на възможното. Економическите политики на държавите членки да се базират на общи спазвани правила и принципи, както беше споменато. Такива принципи като конкуренция, прозрачност, обществени средства, също спазването на определени стандарти, да избягваме дебалансирането, за да не навредим на своите съседи, Аз е, не искам да подкопавам позицията на Европейската комисия в това отношение, тъй като тя е главният е, орган, който може да гарантира дали някои принципи се спазват или не в сферата на държавните помощи, конкуренцията, прозрачността и прочие. Но аз не считам, че е възможно да имаме общо Министерство на економическата политика и това не е нашата цел. Аз съм съгласен с вас относно стандартите за надзор. Аз споменах в моето изказване този въпрос. Средствата, които вие споделихте, рекапитализацията, гарантирането на заемите, справянето с лошите дългове, всичко това са въпроси, които занимават съвета ЕКОФИН и всички тези инструменти са свързани с огромен морален риск. Трудно е да кажем на данакоплаците, защо трябва да помагат на финансовите пазари по този начин. Трябва да се избира между две злини в случая – Другата страна на медала би означавала пълен разпад. Така че ние сме изправени пред две злини и трябва да изберем по-малката от тях. Нека да дам един пример. Чешката република беше изправена пред подобно решение – 1997-98, когато успяхме да избегнем проблемите, ние трябваше да рекапитализираме банките, нито да изкупуваме лоши дългове. И аз се радвам, че не бях изправен пред необходимостта да избирам между две злини. Трябва да се направи анализ, оценка, на това, кое ще се отрази в по-малка степен отрицателно на хората. И така, какво може да се направи от Екофин относно бъдещето на нашите деца. И така реагирам на казаното от колегата от Литва. Да, ние искаме да консолидираме а, държавните бюджети. През януари Екофин наприе пое общ ангажимент. Всички министри на финансите искат да се ускори консолидирането а, на публичните финанси и то колкото е възможно по-скоро. Що се отнася до координацията на глобално равнище. Това е въпрос, който занимава експертната група на ниво Г20. Преговорите са в ход и за сега аз не мога да споделя обща позиция, но амбицията ни е да се стремим към постигането на обща позиция, която да бъде представена на срещата на Г-20, за да може Европа да играе водеща роля, тъй като аз вярвам, че Европа може да бъде лидер в това отношение. На следващо място въпросите поставени от госпожа докладчика какво смята да направи Екофин, за да могат фирмите да получават кредити. Екофин не може да направи нищо в това отношение, тъй като това е в правомощията на националните правителства. Става дума за национална намеса. Но това, което трябва да направи Екофин в това отношение, е да гарантира, че правилата ще се спазват и че няма да навредят на съседните или други страни. Чрез изкупуването на лоши активи, лоши заеми в някои страни, тъй като някои страни възприемат подобни мерки. Не всички, но някои страни са принудени да вземат подобни мерки. Затова е необходимо да имаме общи правила, общи методологии, справедлива методология за изчисляването, да речем, на това колко струват тези лоши кредити. Те да имат конкретна цена, за да не се прибягва до протекционизъм а, и изкривяване на конкуренцията. Това е целта на Екофин. Разбира се, Екофин не може да генерира ресурси. Ние не можем да разполагаме с такива финансови ресурси за намеса в финансовите системи на отделните държави членки. Що се отнася до платежоспособност 2, мнението ми е съвсем ясно. Като представител на държава членка. Сега, като представител на председателството, трябва да посоча защо се стремим към компромис. Всъщност аз трябва да се боря срещу себе си, да потърсим компромис между отделните страни, но искам да ви уверя, че ще търся компромис, който да бъде справедлив между държавите членки, също за справедлив компромис между съвета и Европейският парламент. Регулаторите, регулаторните и надзорните органи в отделните страни трябва също да постигнат е, едно крайно споразумение. Трябва да имаме правилно прилагане на законодателство на национално ниво и тогава да се обръщаме към националното, към е, европейското ниво. Тези а, органи са фрагментирани и ако това продължи да бъде така, това ще означава, че се опитваме да построим една къща, започвайки от покрива, а не от основите. Що се отнася до казаното от колегата от Австрия, аз съм напълно съгласен с казаното от него. Действително, една от най-важните инвестиции трябва да бъде инвестирането в образованието тъй като само когато хората са добре образовани, можем да бъдем конкурентоспособни, можем да се справим с предизвикателствата и на други континенти. И така на колегата от Франция. Какво е протекционизъм? Как се поражда протекционизма? Бих казал, че той е логичният малък брат на държавната намеса и той порасва веднага след като ние използваме обществени средства за намеса. Да накоплаците искат да знаят, че данъците, които плащат, ще се използват за защита на националната економика, националните а, е, интереси. Това може да звучи като логичен подход, но тези политици, които се опитват да бъдат а, е, популисти, а, е, се възползват, а, защото е много популярно да се подадете на това равнище, вместо да се опитате да обясните на хората, че това би било равносилно да вървите към ада. Ще е трудно и непопулярно политиците да посочат какво точно трябва да се а, направи. Но дори с а, риска да навредим на собствената си популярност, ние трябва да знаем, че не това е пътя. Нито една отделна страна в Европа не може да разчита само на собственото търсене, собственото потребление. Затова считам, че протекционизма, бариерите, поставянето на граници, създават огромен риск за благоденствието на хората. Много по-висок е риска в този случай, отколкото риска за намаляване на брутния вътрешен продукт. Що се отнася до данъчните обежища, имате основание да посочите този проблем. Ние вече имаме съгласие, че нито една държава членка няма да влиза в споразумения по този въпрос за двойно данъчно облагане, ако не бъде включен на член 56, който изисква размяната на информация и данни. Екофин вече одобри споразумение с Лихтенштайн във вторник и считам, че това е голяма стъпка напред относно достъпа до информация. В глобален мащаб въпроса за данъчните обежища ще представлява важен въпрос, който ще се разисква на срещата на Г-20. Има четири експертни групи и една от тях се занимава с данъчните обежища, както и с общата ни европейска позиция по този въпрос. Обеден съм, че ще можем с партньорите ни да дадем ясен отговор. Към делегата от Полша искам да отговоря на вашия въпрос последния начин. Европейската Централна банка очевидно е банка за еврозоната и така страните, които не членуват в еврозоната, имат своите национални банки, това е ясно. Дали съм споменал нещо невярно? Да, моя грешката. Съжалявам, съжалявам. Действително, съжалявам много, казва господин министъра, че допуснах тази грешка. Но не е вярно, че страните от еврозоната се занимават със собствените си въпроси, другите страни са оставени на страна. Съвсем не е така. Когато говорим за неспособност за извършване на плащания в Унгария или в Латвия, където и да е всички държави членки изразяват своята солидарност. Абсолютно всички. И така помощта, която се оказва от Международния валутен фонд, се отнася за всички държави членки и фонда предоставя само част от финансовите ресурси, си като втората част от тези ресурси се предоставя от европейските страни. И ние се радваме, че това е така, защото това е ясно прилагане на принципа за солидарност, който е един от основните стълбове на Европейския съюз. Аз ам, Не съм съгласен, че има а, страни, които са в периферията на Европейския съюз. Разбира се, има малки, големи страни. Разбира се, те имат различна тежест при преговорите, но няма периферни държави. Ние можем а, да кажем, че солидарността между нас е огромна. И, има още много записани за изказване. Ще прилагам същите правила, както вчера. Двама представители на националните парламенти, един представител на Европейският парламент. И а, и предлагам сега да дам думата на представителят на Кипър, господин Пападулос, след това господин Петърсън от Швеция и след това от Европейския парламент госпожа Ванденбург. Е, господин Пападумимулус, имате думата. Две минути, ако обичате. Благодаря, госпожо председател. Е, е, спомням си за това, което беше в миналото. Пред последните няколко кризи нашата економика беше доста силна и небес не се наложи ние да взимаме мерки за преодоляване на кризисните елементи, например в строителния сектор. Има опасност за цялата европейска система, ако не вземе подобни мерки. Но въпросът ми е следния. Възможно ли да имаме един общ международен модел и а, структура за надзор, а, които да бъдат а, представени на срещата на Г8? А неодавна Ангела Меркел каза, че ни е необходим економически съвет. Нещо подобно на съвета за сигурност в ООН. Възможно ли е това изобщо? Възможно ли е да създадем а, общ надзорен орган в Европейският съюз? Мислите ли, че ще бъде възможно а, националните надзорни органи да работят заедно, за да можем да избегнем опасността от протекционизъм? Ще можем ли да избегнем следващите циклични шокове, които може би предстоят? Благодаря. А сега от името на шведската делегация господин Петерсон, след това госпожа Вандербрук. Благодаря, госпожо председател. Бих споделил с вас опита на Швеция. Важно е човек да има на правилното място правилната а, личност. Ние имахме голям късмет с банковата криза през 90-те години. и а, всички а, събраха много голям опит в а, тази област. И ние се радвахме, че в Швеция имахме а, опитни експерти, за да се справят с нея. Сега а, финансовата а, криза. А, тогава имаше една тенденция за а, разцепване по относно гарантиране на а, кредитите, което довежда а, до нелоялна а, конкуренция. В а, Швеция имаме опит в тази област още от 70-те години. А, корабостроителната промишленост беше в трудно, затруднено положение и тогава правителство се опитала да предостави безвъзмезна помощ, за да промени структурата на корабостроенето. Днес нищо не е останало от корабостроителната промишленост в Швеция и опита на държавата да предоставя безвъзмезни помощи за преструктуриране на някаква промишленост, трябва да помислиме за бъдещото поколение, да не ги обременяваме с допълнителни разходи. Следващия оратор за две минути. Благодаря, госпожо председател. Добре е дошъл на господин Калусек. Въпросът ми се отнася до надзора. Както знаете, един от любимите ми, една от любимите ми теми. А, вие споменахте групата Ла Рожие, която след някоя и друга седмица ще представи а, своите препоръки на Европейският съюз. <clears throat> Въпросът ми е какво ще стане след това. Защото вие като председател на съвета, заедно с шведското председателство, което ще дойде след вас, ще трябва да направите необходимото, за да може съответно на препоръките да се вземат мерки. Бих искала да чуя малко повече подробности за това как възнамерявате да извършите това, особено като се има предвид, ние е, като парламент ще бъдем в края на мандата си през май и след това ще мине известно време, докато започнем отново да работим с пълна скорост. Искам да попитам също и за това какво мислите за това, което сега се прави в Съединените щати – Критикуват се мерките в САЩ. Смята се, че това, което се прави там, не е достатъчно. И може би Европа трябва да поеме водещото място в световния дебат за това как трябва да се борим с кризата. Благодаря, господин министр. Имате думата да отговорите на тази последна група въпроси, преди да ни напуснете, защото знам, че трябва да си тръгнете. Благодаря, госпожо председател. Първият въпрос. Относно надзора или международният модел. По време на Г20 ще говорим за преразглеждането на тази международна система. Не мога да взема някаква крайна позиция в момента, но смятам, че възможно да говорим за колегиуми, за надзорни органи, каквито имаме в Европейски съюз. Това също е постижимо и на световно ниво. Смятам, че засилване ролята на Международния валутен фонд е от голямо значение – както и ролята му по отношение на, на оповестяване на навременно оповестяване на предстоящ риск. Можем да говорим за международни а, надзорни органи, но в момента това не е постижимо на Европейско съюз. За това не можем да говорим и за позиция по отношение на надзорните органи на а, световно ниво. Искам да благодаря преди всичко за а, отличното сътрудничество с а, вашите а, власти а, по време на подготовката на нашето председателство. А, господин Борг е много уважаван от мен и ние многократно се консултираме с него. Е, важно е и консолидирането на гледните точки и на финансовите системи. Не смятам, че ще има някакво разделение в Европа. ние ще се опитаме да постигнем консенс, но въпреки всичко има различни гледни точки. Някои държави подкрепят, подчертават фискалната експанзия, други страни подчертават необходимостта от фискална дисциплина. Тази дискусия а, се води на всяка среща на Екофин или поне подобни дискусии а, по отношение и на регулирането, данъците а, и мнението относно данъците а, не е единодушно, но позитивното е, че винаги а, се намира едно компромисно решение. По въпроса на госпожа Ванденберг. И така, относно групата Ларужие. Вече казах, Имаше предварителни коментари относно резултатите. Ние ще изчакаме първо резултатите, които ще излязат от тази група и след това ще проведем дискусията. До сега не разполагаме с тези резултати, ще ги получим в, може би по-късно през февруари и ще ам, ам, започнем една дискусия в рамките на чешкото председателство. Но а, и може би тази дискусия ще бъде продължена а, по време на шведското председателство. Може би ние няма а, да можем а, да направим повече от организирането на една политическа дискусия. Голяма част а, от срещите ни през, м, в, Праг, в Прага през април е да разговаряме по въпросите с централните банки, с а, финансовите министри и с а, председателите на централните банки. След Екофин на срещата през май среща ще бъде продължена, продължена и може би там ще бъдат направени а, други изводи. Съжалявам, че сега не мога да взема крайна позиция, но при започването на политическия дебат а, ще бъде започнат на неофициалната среща на ЕКОФИН в Прага. Там ще обсъдим и пътната карта и след това ще бъдат обсъдени мерки, които ще бъдат приложени по-късно по време на шведското председателство. Благодаря ви много. Има още много въпроси, но а, те ще бъдат, а, ще останат за една следваща среща, може би в Прага. Благодаря ви много за това, че бяхте при нас тази сутрин и ви желая успех с работата ви в чешкото председателство. Благодаря ви и аз, благодаря на всички дами и господа, благодаря на всички депутати за интересът им, за въпросите им и желая ви успех. chers collègues je vous propose d'en passer euh, à la deuxième partie de notre matinée. je remercie beaucoup euh, lorenzo bnisman. Колеги, предлагам ви да минем към втората част на нашето сутрешно заседание. Благодаря на онези, които търпеливо изчакаха на началото на тази втора част. Но а, ние, разбира се, искаме да вземем предвид а, грижите, проблемите на националните парламенти, на държавите членки по отношение на архитектурата на надзора. Е един много важен въпрос. А, и а, затова сега веднага давам думата а, на следващият оратор. Благодаря. Благодаря за поканата. За мен е удоволствие, че съм тук и че мога да говоря за архитектурата, за регулиране и надзор. Мисля, че днес имаме отличната възможност да обменим мнение по тази важна тема в този труден момент. Това е въпрос от особен интерес за Европейската Централна банка, както и за гражданите и данакоплаците в Европа. Възстановяването на доверието към финансовите пазари и институции е от основно значение – и запазването на доверието е едно от основните основания за която и да е надзорна система. На международни форуми се търсят а, а, решения, прави се анализ на надзорната рамка и какво може да се направи за подобряването им. На следващата среща на Г20 на 2 април през тази година ние ще играем важна роля за постигането на международно съгласие по основните елементи на новата регулаторна рамка в резултат на финансовата криза. Но днес ние ще се фокусираме върху подобряването на европейската структура за надзор и контрол за възстановяване на доверието. Министъра по-рано говори за необходимостта от подобряване на националните системи, което, по мое мнение, също е важно, но това е в компетенциите най-вече на националните власти, на националните правителства и парламенти. Затова аз днес ще говоря за европейското равнище, тъй като финансовата криза засегна всички европейски държави, в някои от тях финансовия пейзаж се промени изцяло има сега широк консенсус, че недостатъците в надзора и контрола са в основата на проблема, не само на национално, на европейско ниво. Затова възстановяването на доверието към финансовите пазари изисква цялостно подобряване на надзорната рамка, както на национално, така и на европейско равнище. Това изисква вземането на политически решения, а такива могат да се вземат само от хора като вас, както на национално, така и на европейско ниво. Както беше казано, различни органи разглеждат този проблем, най-вече групата на Жак Деларозия, която ще изготви доклад в скоро време. Европейската централна банка също участва в този доклад, въпреки че за сега не знам как мнението на банката ще се отрази на окончателния текст на доклада. Искам да кажа няколко неща в лично качество, което ми позволява да бъда по-прям, може би не чак толкова политически коректен, но така нещата ще станат по-ясни от самото начало. И нека да кажа, че се запознах с резолюцията на Европейския парламент вчера и съм съгласен в голяма степен с съдържанието на тази резолюция, както и ролята, която системата на европейските централни банки трябва да играе по отношение на надзора. Искам да започна като се фокусирам върху три основни събития, които промениха ролята на надзора и средата за надзора в Европа, след което ще се спра на три начина, по които са засегнати надзорните системи в Европа. После ще посоча какво е необходимо и посочвам три пътя за намиране на решения. Ще разгледам и институционални въпроси, къде да се засилят европейските компетенции. Нека да започна с трите най-нови събития на финансовите пазари, които се отразиха в голяма степен върху надзорната рамка в Европа. На първо място интегрирането на финансовите пазари, която се засили през последните десетилетия. Това е валидно в глобален мащаб, но най-вече в еврозоната. През 2007 имаше 45 групи банки в Европейския съюз с трансгранични дейности, които съставляваха 70% от банковите активи в Европейския съюз. От е, тези 45 е, групи, 33 са в е, еврозоната. Интеграцията означава по голяма обвързаност, което означава и по-голям риск от заразяване. Криза, която засяга институциите в една страна, е по-вероятно да засегне и институциите на други страни. На второ място, финансовите иновации се засилиха през последните години. Това доведе до създаването на сложни инструменти и средства, цената и предлагането на инструменти станаха сложни и взаимовързани. На трето място конкуренцията, която е основен движещ фактор на финансовите пазари. Важно е, че конкуренцията става не само между финансовите институции и участниците на пазара, но също и между финансовите центрове. Това се отнася в пълна степен и за финансовите пазари на Европейския съюз, единния финансов пазар на Европейския съюз. И така степента, в която държавите членки имат свои центрове, финансови центрове, това поражда конкуренция между тях. Финансовите пазари станаха по-европейски, по-сложни, по-конкурентни, конкуренцията се засили между институциите и юрисдикциите. На този фон регулаторната и надзорна рамка в Европейския съюз, която се базира на поредица от директиви, както и механизми, разработени преди години, не действаха както се очакваше и нека да споделя три недостатъка. На първо място, въпреки че имаме единен европейски пазар в Европа, все още в голяма степен страните имат право да преценят по какъв начин европейските директиви ще бъдат транспонирани в националното законодателство и това е важно за взаимовръзката между Европейския парламент и националните парламенти. Тези аргументи могат да се използват на национално ниво за подобряване на институциите и инфраструктурата в съответната страна. Рамката Ланфалуси, която трябваше да доведе до сближаване на надзорните и контролни практики, се оказа недостатъчна. За това банките сега са обременени с високи разходи, свързани с прилагането на повече правила, взаимодействията с повече от един надзорен орган, поради това, че има трансгранични дейности. Освен това, конкуренцията между регулациите прави системата по-крехка, по-уязвима. При сегашната финансова система може да се установи, че финансовите системи са по-устойчиви там, където европейските директиви са по-разумно транспонирани. На второ място, конкуренцията между националните финансови центрове в Европа, както и между институциите, са пречка пред ефективното сътрудничество на надзорните органи национално ниво. И в частност тази конкуренция намалява стимулите за обмен на информация между институциите, което засяга ефективността на корпоративните механизми за предотвратяване на кризи. И това е още по-проблематично в случай на решаването на кризи, най-вече за институции, които имат трансгранични дейности, както беше установено при сложни големи банкови групи. В тези случаи Решаването на кризата от трансгранично естество се осложнява от несъответствието между наднационалния характер на някои финансови институции и националния характер а, на а, изискванията за платежоспособност. И така, дали са преодолени тези, а, тази липса на стимули а, за сътрудничество? въпреки че беше направена промяна в директивата за капиталовите изисквания, не се постига до намаляване на липсата на стимули за споделяне на информация. И така всички тези групи създават проблеми за, с координацията. Няма ясни правила, свързани с вземането на решения, което прави а, трудно вземането на общи решения в случай на възникване на кризи. На трето място, а, финансовите трусове показаха, че по отношение на предотвратяването и разрешаването на кризи, функциите за надзор и централно банкиране трябва да имат тесни връзки дори в отделните страни когато тези функции са възложени на различни органи, обмена на информацията се осложнява и действията се забавят, е, те се оказват и по-малко ефективни. Мисля, че имаме доста примери в това отношение. Плавното справяне с е, кризисни ситуации е, е затруднено от различията в мненията на централните органи и финансовите институции, как да се процедира в конкретни случаи. Също стимулите да се сътрудничи в Европа са по-слаби в една по-интегрирана и конкурентна среда, което направи по-крехка надзорната среда. И така, какво е необходимо? Разбира се, аз не предлагам някакви моментни решения, ще направя три препоръки, които се споменават в повечето международни доклади напоследък. На първо място не трябва да има самоволно интерпретиране на европейските директиви, за да се осигури предимство на местните пазари и институции. Това може да стане, ако правилата са максимално хармонизиране, дори чрез създаването на нещо като правилник на европейско ниво за надзора, това се отнася и за банковия надзор. Това означава да има по-малко място за маневриране на националните надзорни органи при интерпретирането на европейските директиви. Това е начин да се постигне равнопоставеност. На следващо място микро и макро надзора трябва да се доближат един до друг. Органите, които се занимават с макронадзор, трябва да имат достъп до информация на микрониво информация от институциите, този обмен на информация може да се постигне в рамките на една институция в много по-добра степен. На трето място, националните европейски власти трябва да работят по-интегрирано, както по отношение на предотвратяването и разрешаването на кризите. Като а, имаме предвид а, че има някои правни пречки, също нежелание за обмен на информация. Затова институционалната рамка трябва да спазва конфиденциалния характер на надзорните политики. И така, рамката за надзор в Европа трябва да бъде променена, а това изисква политическа воля и вземането на политически решения. Ако има политическа воля да се върви към засилване на надзорната рамка трябва да се определя два основни принципа от самото начало. На първо място децентрализация, второ създаването на институции. На първо място надзора може да се прилага на практика на национално ниво от тези органи, които са близки до съответните институции, познават средата, необходимостта от координация и сътрудничество на европейско ниво може обаче да функционира само ако има една упростена институционална рамка с общи правила, стандарти и практики. И разработването на такава рамка е много важна, тъй като координацията не води непосредствено до резултати. Както му не е казал, често съм наблюдавал ограниченията на координацията. Това е метод, който насърчава дискусия, но не води до вземането на решения. Пък кризи е важно вземането на решения. Институционалната рамка трябва да гарантира ефективно предотвратяване и разрешаване на кризи, обмен на информация, за да могат бързо да се вземат решения. От институционална гледна точка могат да бъдат следвани поне два пъти. може би са и повече, но аз ще се концентрирам само на два. На първо място да се създаде изцяло нова институция, която да отговаря за микронадзора извън европейската система за централните банки. Тази институция да включва всички надзорни органи на държавите членки плюс Централен съвет. Вторият път е да се възложат компетенции на Европейската система на централните банки или до орган, който е близък до Европейската централна банка. Това са двете възможности, които могат да се изберат. Може да има и краткосрочни решения, но считам, че е добре да мислим в тази посока и да анализираме полезните им страни и недостатъците. Разбира се, има много дискусии по този въпрос, излагат се аргументи за и против и от двете страни. Ако четете литературата, тези а, дискусии понякога се оказват доста догматични, доктринални, но трябва да сме преди всичко прагматици. Дори в рамките на отделните страни на Европа има промени в една или друга посока. И вероятно не съществува съвършенна система. Дори в САЩ сега обмислят промяна в надзорната рамка и се правят конкретни предложения за промяна в положението. Като, може би неправилно цитирам Кейнс, мога да кажа, че когато фактите или обстоятелствата се променят или когато възниква нова информация, тогава променя мнението си. Аз също съм променил частично моето мнение с течение на времето и искам да споделя с вас някои от моите мисли. Няма да се спирам на всички за и против отделните модели. През 1990 година тенденцията беше да се раздели надзора от Централната банка, тъй като се считаше, че надзора ще засегне банковите политики. Също а, подпомагането чрез монетални средства е по-добре, ако а, се извършва надзор от страна централните банки също. Имайки предвид, а, че надзорните функции са по-близко до а, политиците и в крайна сметка става дума за денокоплаците, Централната банка може да помогне на една фалираща банка А, и, а, за това може да се стигне до политическа намеса, ако банковите и надзорните функции са обединени. Такива бяха съображенията тогава и че това ще навреди на принципа на независимостта на Централната банка. На второ място отрицателният ефект върху репутацията при неуспешен надзор който може да подкопае монетарната политика на Централната банка, което се е случвало в миналото. Всъщност централните банки не са били съвсем независими от политическите органи. Това бяха основните аргументи за разделяне на монетарната политика от надзора. Тези аргументи са били доразвити от самия мен в книга, която написах заедно с Даниел Грос през 2000 година. Неодавна аз се запознах и с други статии, които са за разделянето на функциите. Това са нови аргументи, първият от които е, е че микронадзора, ако бъде а, отделен, ще подобри правомощията на централните банки, което ще доведе до балансиране а, на правомощията. И ЕЦБ няма да бъде толкова мощна институция. А, също ЕЦБ да получи функции за надзор върху застрахователните компании е друг аргумент. Разбира се, аз не мога да съдя дали увеличаването на правомощията на ЕЦБ ще доведе до нарушаване на баланса и дали това ще е положително развитие или не. Това е по-скоро претекст, отколкото реален аргумент каквито и задачи да бъдат възлагани на ЕЦБ, тя трябва да запази своята независимост, но същевременно и своята отчетност и да влиза в диалог по отчетността, най-вече с Европейския парламент и другите европейски органи, така че да бъдат удовлетворени желанията на всички страни. Относно също инвестирането в застрахователни компании може и там да бъдат въведени някои промени по отношение на надзора. И така, аргументите за засилване на ролята на надзора в ЕЦБ има някои предимства и аз искам да се спра на тях. На първо място, не е необходимо да се променя договора. Член първи може да се прилага, ако има пълно съгласие между държавите членки с одобрението на Европейския парламент. Този член може да се използва за разглеждането на различни въпроси, свързани с запазването на независимостта на ЕЦБ по монетарната политика и да се запази съответно равновесие между функциите за надзор и монетарните функции. Ако надзорните функции бъдат възложени на друг орган извън ЕЦБ, това ще изисква промяна в договора, това ще отнеме години, както добре знаем. Предвид на сегашната финансова криза, би било неразумно да чакаме промяна в договора, за да осигурим по-силна надзорна рамка. По същия резултат може да се постигне без да се стига до там. Също ако надзора бъде поставен под шапката на Европейската центрема, система за централните банки, ще се създаде синергия, която може да се използва в пълна степен. На трето място решението ще доведе до поставянето на функцията в ръцете на една реномирана институция, която има техническото ноу-хау има съответния статут и това не е въпрос, който можем да се подценява. Сегашната криза на четвърто място показа необходимостта да се засили макронадзора, който се концентрира върху системните компоненти на финансовите пазари. Именно липсата на перспектива доведе до заразителният характер на кризата, който беше подценен. Дори за страни, където се считаше, че финансовите институции са стабилни макронадзора трябва да се реализира на национално ниво, на ниво, което е близо до централните банки, когато се правят анализи, където се правят анализи на финансовите и монетарни развития. доста от депутатите в Европейския парламент, както и в САЩ, се споменават тези въпроси. В САЩ също възлага макронадзорни функции на Федералния резерв. Това са част от предложенията за реформа в надзора в САЩ в момента. Ясно е, че доклада, който беше изготвен и който съдържаше съответни предупреждения, остана без последици. Макронадзорните функции, които трябва да се възложат на ЕЦБ, трябва да включат създаването на система за ранно предупреждение относно рисковете и уязвимите места в системата, провеждането на тестове за ефект на макрониво, както и установяването на устойчивостта на финансовия сектор при трусове, най-вече в случаите на трансгранично и многосекторно взаимодействие. Също необходимо е да се отчитат проблемите свързани с ликвидността и някои несъответствия. За да има макронадзор, трябва да съществува достъп до всички форми на информация. Това изисква ЕЦБ да участва в съответните колежи надзорници, надзорни органи на основните групи, както и да има подходящ обмен на информация между националните надзорни органи и Европейският орган. Необходима е по-силна координация между националните централни банки и Европейската централна банка. И така всяка надзорна структура трябва да разчита на съчетаването на централизиране на вземането на решения и децентрализирането на прилагането на тези решения. И ам, в това отношение опита на ЕЦБ може да е много полежен. Някои страни, като Германия и Австрия, където надзорните органи не са част от централните банки, надзорните органи считат, че те не могат да предоставят информация на собствените си институции, и на европейските власти по съображение за конфиденциалност. Предвид на съществуването на единен финансов пазар, това изглежда безмислено. Не трябва да има такива пречки. И така, за да се преодолее нежеланието за предоставяне на информация за вътрешните банкови системи, тъй като страните се конкурират в единния финансов пазар, е необходимо да има една силна централна институция на европейско ниво, която може да гарантира конфиденциалността, както и да работи за интересите на Европейския съюз. Тези органи, които сега се базират на рамката Ламфалус, имат много слаб център, който по-скоро е нещо като секретариат и така Използването на тази структура няма да даде националните органи гаранциите или пък няма да ги стимулира, за да се сътрудничат успешно. И така в заключение, нека да обобщя основните елементи за дискусията, която предлагам днес. На първо място, Европейската надзорна рамка трябва да бъде а, приработена с оглед на последните събития. Това въжи в голяма степен за еврозоната. Ние не можем да оставим кризата да продължи, тъй като тя създаде доста объркване. Хората в Европа изпитват ефекта от финансовата криза и очакват лидерите да решат основните проблеми, довели до нея. На второ място, подобно решение изисква политически мерки за силване на сътрудничеството между органите за вземане на решения на национално ниво. На трето място, координацията в Европа има буди доверие само ако се базира на институции, които гарантират конфиденциалността, независимостта и ефективното вземане на решения. На четвърто място, съществува такъв орган сега, той играе тази роля в монетарната политика, както и в области свързани с финансовата стабилност. Това е ЕЦБ и евросистемата за еврозоната. На пето място политическа отговорност за решаване на това, коя институция трябва да извършва надзора. Това е важно, за да се засили системата. ЕЦБ е готова да поеме отговорност за онези задачи, които политическите органи в Европа решат да и възложат. Благодаря ви. Euh, euh, благодаря ви много за вашето изложение. Бих искала да кажа, че до сега Централната банка е, говореше доста откровенно по предизвикателствата, при които сме изправени. И сега вие ясно казахте неща, които по-рано не, не, не бяха казвани е, и кои, в, в рамките на една по-голяма откровенност. А, а, благодаря за а, а, мнението, въпроса за баланса на правомощията в, в паричната и економическа политика е много важен въпрос. Въпрос, по който ние те първа ще говорим. <clears throat> Но ще дам думата, може би, на първи, първи на колегата Чех, от Чех, Чешката република, ако иска да зададе въпроси. И пред мен е списъка на онези, които са поискали думата. И Първи от тях е представителя на гръцката делегация, след това на Полша. Първо, значи, гръцката делегация, кой ще а, говори от а, нейно име? Гръцката делегация отстъпва реда си на италианската делегация, както разбирам. Господин Балтазари, имате думата. Благодаря, госпожо председател. След като представителят не говори английски, даде възможност, даде възможност, говори, когато говори на английски, не даде възможност за работа на преводачите, сега ще говоря на италиански, за да поправя това. А, сега, един от централните елементи на това, което а, а, ни каза господин Бини Смаги. А, както чухме вчера, комисията а, по финансови въпроси на италианският а, парламент приключи една анкета и Сенатът желая съгласно заключенията на тази комисия да се промени в бъдеще начина на надзор на финансовите пазари и те да бъдат, надзора да бъде организиран на европейско равнище. Имаме един интегриран пазар, а, на който съществува конкуренция. И а, в Европейския съюз, разбира се, а, всеки а, се опитва да направи това, което е най-добро за самия него. С една дума трябва да преминем а, от национален над, към европейски надзор. Но искам да попитам нещо във връзка с а, изложението на а, господин Бинис Маги. Дали трябва да имаме независим орган а, на надзора? Когато говорим за парична политика и надзор, а, трябва да се опитаме да намалим а, а, възможно, всякаква възможна политическа а, намеса. Но, въпросът ми. Техническите служби трябва да отчитат въздействието на международната политика. Всичко това значи, че не трябва да забравяме последиците, въздействието на важните решения, които се взимат. Решения, които фактически, в основата на които са техническите власти. И техническите решения. От една страна имаме Мастрихския договор, и комисията може да обвинява различни страни, например, Франция, да ги обвини, че те са взели протекционистски решения. Но ако няма решение за европейска економическа политика, няма а, да може да преодолеем тази трудност. Европейската а, Централна банка се бори с инфлацията. В резултат на това тази година ще имаме 1% инфлация, но по-малко от 1% економически растеж. А, вие а, говорихте 15 минути а, вчера, а моя последен въпрос е дали Европейската Централна банка а, съзнава нуждата от промяна в нейния статут – а, така че тя да не се бори само с инфлацията, да взима предвид а, нуждата от економическия растеж, а, от а, а, регулиране на обменния курс с долара и така нататък. Защото Централната банка си остава една техническа институция, която обаче може да причини сериозни щети на реалната економика. Благодаря. Сега а полската делегация, след това госпожа Ванденбург. Благодаря. А, а, госпожо председател, аз съм председател на Комисията за отношение с Европейския съюз в полския ЦЕЙМ. Ние имаме една система за банков надзор, която действа вече няколко а, няколко години. Тази комисия в момента вече действа и тя получи един нов инструмент Комисията за финансова стабилност, където участва и Централната банка. Комисията координира всички действия, които се отнасят до финансовата стабилност. Включително и гаранциите на влогов, гарантирането на влоговете. Но значи, този надзор а, значи, е малко по-различен от надзора, за който говорим а, на европейско равнище. Надзор, който очерта господин Бинис Маги. Не всички страни в Европа, преди всичко обаче са членуват в, евро, в еврозоната. Тоест, ако Европейската банка, на Европейската банка бъде поверена ролята на координатор а, на надзора, какво ще стане с тези страни? Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е, той би трябвало да бъде отправен към господин Калусек. Ние получаваме много пъти информация, която не е точна от сериозни институции О, по отношение на търговската економическа тежест или стойност на определени а, е, предприятия и дружества. А, когато една организация, когато на една организация се предава стойност 0, т.е. тя нищо не струва, това ерозира доверието в нея. Въпросът е как да действаме на европейско равнище, как да се борим с подобни явления, какво да направим когато рейтинговите агенции имат право да публикуват подобни данни, които не са вярни. А, госпожа Ванебург от Европейския парламент за две минути. Благодаря. Поздравления, а, господин Бини Смаги, за тази революционна реч. Тя може би утре ще бъде в заглавията на всички вестници. защото тя така е, направи да сериозна заявка от страна на Европейската Централна банка по отношение на надзора в конкуренцията, в състезанието, кой да упражнява надзора. Но ЕЦБ, и аз съм съгласна, трябва да играе по-важна роля, по-голяма -по роля, особено в надзор или е, така наречения пруденциален надзор. Споменах определени членове на договора, които според мен, които според мен, ако се опрем, ще ускорим дискусията по тези въпроси. По два пункта обаче не съм убедена, че трябва да предоставим всичко на ЕЦБ. Първо, това са аргументи, които и вие сами сте излагали в миналото. Това е връзката между паричните отговорности на банката. Бих добавил, че тя е, е, е, е гарант на ликвидността, е, последноинстанционен е, орган, който отпуска заеми, заемодател и е, някои национални въпроси. Uh, uh, и, второ, относно деривативи, деривативите и други финансови инструменти, Разбира се, съществуват много съвременни, комплексни, сложни финансови инструменти, които са свързани с рискове. И тук идва ролята на надзора и аз бих настояла, че те трябва да упражняват надзор трансграничен надзор е върху подобни продукти. Благодаря. Сега веднага ще отговорите или да дадем думата на още един кръг въпроси? No, c'è, c'è una consuetudine che i rappresentanti della Banca Има навик от ЕЦБ да започне на английски, след това да се премине на други езици, които знае съответния оратор. Затова, тъй като аз знам италиански, ще отговоря на италиански. Да. Централните банки знаят какъв е ефекта от, от предлаганите от тях политики върху економиките на държавите членки. И аз считам, че през последните 10-15 години е, Европейската Централна банка както беше споменато и от колегата от Австрия е, по-рано, е, alla paura dell'inflazione eh, che in tutti i paesi, in Belgio credo che era vicino al 5,5-6%. Имаше доста опасения за инфлация 5-6% и това е най-големия процент от средата на 90-те години. Сега има очаквания за намаляване на инфлацията и трябва да видим какви да бъдат средносрочните ни цели и как да действаме, какви мерки да предвидим. Sicuramente è necessario attribuire alla Banca Centrale Europea Несъмнено, ние трябва да възложим макронадзорни функции на ЕЦБ. Но що се отнася до микронадзора, ако европейските институции считат, че трябва да се укрепи европейското измерение, тогава ЕЦБ е готова да бъде органа, който да свърши тази работа. И да, това се отчита в большинството от европейските страни. Банка в Италия, Банка в Франс, Банка в Спейн, Холандската централна банка работят по съвместяването на монетарната политика и надзорните функции. Също държи се сметка и за отчетността. Мисля, че модела, който действа добре в тези страни, които може би са по-консервативни по отношение на финансовите институции, отколкото други страни, в които има малко залитания. В е, Чехия също Централната банка осъществява надзорни функции и там е, няма проблеми. И така всички тези въпроси, които разгледахме, могат е, да бъдат обсъдени. Член 105, алинея 6 може да се прилага както за еврозоната, за макронадзор, тъй като се нуждаем от по-строг макронадзор в еврозоната и това може да се направи само от Европейската Централна банка. Мисля, че съществува широк консенсус по този въпрос. Но ако държавите членки желаят те могат да използват член 105 или не 6, за да предоставят на Европейската система на централните банки да упражнява макронадзорни функции в целия Европейски съюз. Нека да напомня, че ЕЦБ и Европейската система на централните банки включва 27-те централни банки на държавите членки, плюс ЕЦБ има съвет, който заседава редовно трябва да помним, че ЕЦБ е институция на Европейския съюз, а не само на държавите членки, така че тя има определени компетенции за а, Европейския съюз като цяло, не само за еврозоната. Но въпроса на госпожа Ванденбрук. Мисля, че по-рано отговорих а, на резервите, които изказвате. Има примери в Холандия, в Италия, в Франция, където функцията на заемодател от последна инстанция на надзорен орган се упражняват от, европейските, от националните централни банки. Функцията на заемодател от последна инстанция е функция на централните банки. и а, мисля, че никой не е готов да възложи функции на надзор на пазара на Европейската централна а, банка. Има един а, има е, един център, който се занимава а, с надзор на пазара и втора а, център, който е ЕЦБ и системата на европейските централни банки, която упражнява макронадзор върху а, банките. Тоест има, а, има надзор на пазара, централни банки а, и а, надзор върху а, банковия сектор. Това са трите а, елемента. И сега а, вървиме по списъка и думата има представителя на гръцката делегация. След това господин Баджетенски, записал ли сте тук? А след това думата на австрийската делегация на господин Клинц. А сега гръцката делегация.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 се изкристализираха три основни въпроса. Първо заетостта, второ развитието и трето социалното сближаване. Смятате ли, а, че при разширяването на функциите на Европейската централна банка ще се а, създаде възможност а, да се извърши проверка на самите критерии. Ако тези три неща а, бъдат взети предвид от Европейската централна банка, какво ще се случи и е моят въпрос. Второ, ам, на, ам, доверието на гражданите в банките просто се е изпарило. А, и доверието между банките също е, е изчезнало, което доведе до а, намаляване на ликвидността. Какво може да направи Европейска централна банка в, в тази насока? Какво може и какво трябва да направи? и как ще направите възможна подкрепата от страна на банките в реалната економика, така че парите от банките да се влеят в реалната економика, а не само да се решава проблема с баланса на банките. Благодаря ви. А сега... А сега Австрийската делегация, господин Клинт. Благодаря, госпожо председател. Аз смятам, че ние вече е, сме в състояние да да се ам, доверим на международните ам, макронадзорни органи. Тази организация трябва да се осъществи от Европейската централна банка, може е, би. Важно е а, да се премахнат дериватите, спекулациите и лостовете на управление да бъдат проверени още веднъж да се установят загубите, които бяха отбелязани от страна на банките и институциите, както и да се формулират наново рейтинговите агенции, както и на европейско ниво а, макро, а, макронадзора има нужда от една международна структура, която може да се а, определи в рамките на Г20. Трябва да има нови правила а, по отношение на финансовите пазари. Си, Клинц. Благодаря, госпожо председател. Това прозвуча като музика в ушите ми. Благодаря а, аз се споделям критиката по отношение на това, че а, а, в Германия имаше много много дълго се за това да се работи съвместно с а, банките. Тук става въпрос за едно политическо решение и ви питам дали на истина виждате политическа воля да се направи нещо, защото аз се съмнявам. Полският колега вече спомена, че а, британците не са в еврозоната. От а, договорна гледна точка това не е никакъв а, проблем, но от економическа гледна точка а, се съмнявам, тъй като при предстоящите избори в Обединено кралство е възможно на власт да дойде евроскептично правителство и това да се премахне като възможност. Ние видяхме, че спасителния пакет за банките, както и програмата за економическо възстановяване не работят в една насока. Откъде ще вземете доверието, което е загубено и ако не използваме възможности за а, постигане на съвместно решение при такива ръщаващи въпроси. Колегата от Италианския сенат каза, че има големи различия в оценките на това, което трябва да направи, не трябва да прави Европейската централна банка. Смятам, че план от Мастрихт не е толкова толкова полезен и няма да стигне до взимането на, реш... на правилните а, решения. Конкретният ми въпрос е а, как може да изглежда един поетапен план, който да ни изведе на правилния път. Merci. Je prends un deuxième tour de questions. Да вземем ли още един а, кръг а, от въпроси? Тогава на господин Легини от италианският сенат, след това португалската делегация, след това госпожа Ферера. Легини. И аз, и аз ще говоря на италиански. Господин Бини Смаги, направихте много интересен доклад върху много интересен въпрос. Но аз искам да а, ви задам няколко въпроса. Тези няколко дни тези два дни всъщност слушахме много интересни въпроси, много принципни предложения за справяне с кризата. Нуждата да се борим с протекционизма, необходимостта от организация на надзора, но необходимостта от осигуряване на финансовата стабилност. Комисарът Алмуня вчера ни каза, че има страни, които са постигнали вече 1,5% от БВП участие в плана за економическо възстановяване. Други още не са. А други са надминали този процес. Чешкият министр на финансите и вие самия тази сутрин заявихте, че законодателният процес за създаване на нова регулационна рамка, регулаторна рамка може да стане, ако целите са ясно очертани. От всичко това може да се заключи, че Европа има чудесни идеи, но като че ли недостатъчно воля за приемане на един категоричен план за преодоляване на рисковете на финансовия пазар. Каква ще бъде Европа след кризата? Ако не бяха намалени лихвените проценти, между прочим, а, кризата сигурно ще, ще бъде много по-сериозна. Но ние не можем да си позволим да прахосаме полуките от тази криза и нейните резултати. Във връзка с това питам следното. Възможно ли, желателно ли Европа да дефинира и да започне да изпълнява в бъдеще мерки за поощряване на потреблението на домакинствата и как а, може да бъде постигнато това. Нещо подобно на плана на Барак Обама. Това първо. Втори въпрос. След като знаеме причините на финансовата криза, Мислите ли, че вече сме а, е, почувствали всичките отрицателни резултати или може да чакаме по-нататъчно задълбочаване на кризата? Трето, вчера а, е, чухме, че един от най-тежките проблеми е недостигът на финансиране. Не се кредитират е, малките и средни предприятия. Искам да попитам в рамките на новата регламентация какво се прави за да може да, да се защитят интересите на предприятията, които страдат от липсата на кредити. И какво прави банката в това отношение? И сега а, представителя на португалската делегация. Благодаря. Най-напред искам да поздравя господин Смаги за чудесното изложение. с удовлетворение чух вашето изложение за пейзажа на банковата система в Европа в момента. Интеграция, иновации, конкуренция. Това са главните характерни черти на банковата дейност. Разбрах, че по-нататъчната координация и а, съчетаване на, и, и координиране на усилията а, се възпрепятства от изискванията за конфиденциалност и от а, конкуренцията. Знам, че надзорният орган а, а, не може да, да извършва работата си като на, предава надзор на, на, на микроравнище, без да е, реши е, три важни въпроса. Първо, съгласен ли сте, че един местен аудиторски екип, съставен от надзорниците на главните банки, В това отношение Испания има полезен опит. Още от 90-те години този модел би могъл да служи за пример за ефективен надзор на местно равнище. Съгласен ли сте с това? Това е първи въпрос. Втори въпрос. Съгласен ли сте че е необходимо да се раздели консултантската и одитната дейност. Знаете, че преди няколко години какво стана с Енрон? Там проблемите възникнаха поради това, че външният одит на банковата система и консултантската дейност бяха преплетени. Това продължава да бъде положението е подобно в Европа все още. Съгласен ли сте, че трябва ясно да бъдете разделени външният одит и е, консултантската дейност, когато те се отнасят до банков, банковата система? И трето, трудно е да се справим с данъчните обежища. Знам, че се прави голямо усилие за координиране на международните усилия в тази насока. Но трудно е да се постигнат обаче добри резултати, като се има предвид колко разнообразни са данъчните обежища. И във връзка с това бих искал да ви попитам, бихте ли се съгласили да се въведе примерно един регистър, за да може да се контролира трансграничните преводи? И по този начин може би ще може да се упражнява някакъв контрол. Може би не особено ефективен контрол, но все пак някакъв контрол над трансграничните транс, финансови транзакции. Благодаря сега е Лиза Фереро. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това представене. Мисля, че вие предоставихте много материал за размисъл. Предложенията са в съответствие с доклада, който беше прият вчера в Комисията на Европейския парламент по економическите въпроси. Казаното от госпожа Ванденбург и господин Клинц се отнася до някои детайли. Знаем, че обикновено трудностите идват именно в детайлите. Необходимо е да се засили доверието, както и чувството за солидарност. Сега обаче се намираме в положение, при което различните държави членки излизат с различни позиции тогава, когато водят преговори за външния си дълг. и дали е, Европейската Централна банка има някакви революционни предложения относно еврооблигации или други инструменти, които да допринесат за засилване на доверието. Вторият ми въпрос. Говорим за съживяване на европейската економика. Знаем, че инфлацията в голяма степен е резултат от спекулативни действия на финансовите пазари. Същевременно лихвените проценти, обменните курсове също се отразяват на европейската економика и на фирмите, които изнасят продукция. Трудно е да се приложат мерките за възстановяване на европейската економика при липсата на достатъчно доверие. Дали засилването на правомощията на Европейската Централна банка ще бъде в съответствие с основната задача на Централната банка да а, задържа инфлацията да определя лихвените проценти и как това се вписва в економическата криза, която Европа преживява в момента. Благодаря ви за всички тези въпроси. Нека да започна с малко встъпление тъй като има известно отчаяние при сегашната криза, че не се предприема достатъчно мерки на европейско ниво по един координиран начин. Ако видим какво се случи през последните няколко месеца, ще установим, че има една институция, която реагира бързо. Може би ще кажете, че това не е била чак толкова бърза реакция, но поне тази институция предприе действие. Това беше Европейската Централна банка и това е единствената институция, която може да действа в рамките на 10 минути, на 1 час, чрез а, а, видеоконферентни връзки. И така ние вземаме решение по един въпрос, а именно лихвените проценти. Тоест ние разполагаме с един единствен инструмент. По време на кризата ние използвахме и други инструменти, за да подобрим ликвидността на банковата система. Но тази криза е много по-сложна и тя засяга толкова много променливи, че едва ли може да се очаква от Европейската Централна банка да разреши всички проблеми. Гръцкият делегат а, говори за заетостта, за социалното сближаване, за развитието. Това са много важни елементи, но могат ли те всички да бъдат разрешени само чрез инструмента на лихвените проценти? Мисля, че е доста сложно. Знаем от економическата теория, че всеки инструмент може да постигне най-вече една единствена цел. Разбира се, отразява се и на останалите. Това е ясно, но от друга страна, това, което мнозина от вас поискаха, да има един по-съгласуван европейски отговор, това се отнася по-скоро до политиките, които са в правомощията на държавите членки, а именно данъчната политика, управлението на дълга, имитирането на дългови инструменти и прочее. Всичко това е в компетенциите на държавите членки, така че няма решение към момента това да се промени. Ние говорим за банковия надзор и тук мисля, че а, има консенсус ЕЦБ да получи правомощия за макронадзор в еврозоната. Не чух никой в тази зала или извън нея да твърди, че това не трябва да е така. Въпросът а, опира до това какво става с страните, които не са в еврозоната и какво да се прави с микронадзора. Това е надзора на индивидуалните банки. Това е сложен въпрос, но ако има политическо е, решение за по-силен е, европейски е, елемент за микронадзор, мисля, че това трябва да са да е Централната банка. Това не е чак толкова революционно. Политическата воля а, трябва да е на лице. Ще бъдат изложени различни аргументи. Комисията е тази, която трябва да направи предложение как да се процедира. И аз се надявам, че тя ще предложи промяна в член 105 алинея 6, за да възложим на ЕЦБ функции на макронадзор и се надявам държавите членки да дадат съгласието си за това. Разбира се, това изисква единодушие и се надявам, че страните, най-вече тези от еврозоната, ще са за това ЕЦБ да получи правомощия за макронадзор в еврозоната. Мисля, че това е логично. Ако сте в еврозоната, искате да го направите. Ако не сте в еврозоната, не сте а, пряко засегнати, но няма причина, поради която да се противопоставяте на едно такова решение. Но когато а, стигнем до микронадзора, там има различни мнения. Има а, страни, например, чешкото председателство също каза, че трябва да сме по-разумни. не зная. Вие сте политици, по-добре трябва да знаете тези неща. Махстриския договор беше подготвен след множество кризи в системата на обменните курсове в Европа. Надявам се, че и тази криза трябва да подейства като стимул. Всички твърдят, че трябва да има повече Европа, но когато се стигне до предприемането на подобни мерки, не се проявява толкова голяма охота. И така, какво може да направи Европейската Централна банка, за да възстанови доверието в банковата система? Европейската Централна банка разполага с инструменти като предоставяне на ликвидност и определяне на ликвените проценти. банките не си вярват една на друга поради, поради проблеми с платежоспособността. Дискусията днес е дали банките разполагат с достатъчно капитал, за да се гарантира, че те ще устоят на всякакви трусове. И след като пазарите ни вярват, че това е а, така, а, се оказва ефект върху цените а, на фондовите а, борси. Цените а, спадат и това допълнително лишава от ликвидност а, банките и действително банките се нуждаят от а, повече а, капитал, но това не е въпрос, който трябва да се реши от Европейската Централна банка, а от а, правителствата на съответните страни. А, за да могат банките да а, предоставят а, кредити и да се а, спре а, кризата в а, кредитните пазари. И така може ли Европа да бъде по-силна, да предлага инициативи за възстановяване на економиката? Ако сравним нашата програма с тази на САЩ, можем да отчетем, че европейската програма е много по-скромна, но трябва да се отчита и това, че ситуацията на финансовите пазари е различна. На второ място, ние имаме автоматични стабилизатори в Европа и те не са включени в а, а, разчетите, споменати от а, сенатор Делили. Има и други средства на тези автоматични стабилизатори в а, финансовата система. Например, ако всички те се съчетаят, ще имаме по-силни позиции. Днес ограниченията не се поставят от пакта за стабилност и растеж. Ние можем да отидем по-далеч от това, което се предвижда в този пакт. Проблема е в националните пазари. Рискът, че недоверието на финансовите пазари и недоверието на гражданите към банковата система се превръща в недоверие към държавата. А в някои случаи това е много опасно, това означава, че когато държавата иска да финансира една възстановителна програма, тя е ограничена в отпускането на облигации. Така че има ограничения в способността на правителствата да харчат повече средства. В Европа трябва да сме много внимателни, като имаме предвид застаряването на населението, също съотношението между дълга и брутния вътрешен продукт на съответните страни е, и трябва за това да бъдем по-умерени, но ограничителят не е пакта за стабилност и растеж, а демографската ни структура по-скоро. Към въпросите на господин, господина от Португалия, който зададе доста технически въпроси, сега се предвижда надзора да присъства в всяка голяма банка. Що се отнася до въпроса за регистрите, мисля, че е, някои страни имат такива регистри, трудно е да се въведат на европейско ниво, но повече надзор на европейско ниво може да е, доведе до това, което вие е, предлагате. Госпожа Ферера зададе много въпроси. Европейската Централна банка разполага с един инструмент – лихвените проценти. Не може да очаквате ЕЦБ да направи всичко. Мисля, че е достатъчно трудно да се опитаме да а, задържаме е, инфлацията. Нека да кажа също, че съществува идеята, че в е, Европа, в еврозоната, нещата вървят по-зле, отколкото другаде. Е, и че еврозоната е в по-лошо състояние, отколкото САЩ, растеже е по-слаб и прочие. Но ако разгледаме економическия растеж през последното десетилетие, единствената разлика между САЩ и еврозоната, говоря за средното ниво на еврозоната, е в растежа на населението. Ако разгледаме брутния вътрешен продукт на е, глава от населението, виждаме, че има съпоставимост между тези показатели в еврозоната и САЩ. В еврозоната има по-добри страни, други, които вървят по-зле, но ЕЦБ отговаря за стабилността на цените като цяло и като цяло можем да кажем, че растежа в еврозоната е също толкова висок, колкото в САЩ. Разбира се, и в, в САЩ, която е една страна, в отделните щати има различни темпове на растеж. Но през последните 10 години ние сме създали повече работни места, отколкото в САЩ. Вярно е, че сега сме в криза. Ако видим как се развива еврото, нещата не са чак толкова зле, има стабилност на цените през последните 10 години, но това все пак е лимита, тъй като разполагаме само с един инструмент. Вероятно се нуждаем от допълнителни инструменти, освен Европейската Централна банка за справяне с проблеми, свързани с заетостта, с а, а, растежа и прочие. Също с развитието, специалното сближаване, за което говори тук е, колегата от Гърция. Важно е на национално ниво да има политики, които да целят постигането на създаване на повече работни места, на социално сближаване, да се прилагат а, такива политики, които да гарантират а, поддържането на, на баланс. Страните в еврозоната, които имат високи а, дисбаланси, да ги урегулират. Ние трябва да се опитаме да разрешим някои от тези проблеми, въпреки че това не е в правомощията на ЕЦБ. Трябва да се постигне съгласие поне между основните страни, тъй като това е глобален, глобален въпрос и те трябва да имат обща позиция. Знаем, че дори в Европа също няма една единствена позиция, свързана с борбата с данъчните убежища. Макар, че това е приоритетен въпрос. Благодаря. Има още желание за още едно изказване от името на Европейският парламент. А, има ли други от националните парламенти, които биха искали да се изкажат? Ако не, в такъв случай ще дам думата на господин Дос Сантос и след това и аз ще ви задам един въпрос. Благодаря, госпожо председател. И аз бих искал да добавя гласа си към онези, които поздравиха господин Бенисмаги за неговото изложение. Но аз като песимист искам а, да кажа още нещо. Имам предвид противоречието, а, за което моя, говори моя гръцки колега. И той каза, че когато се опитваме да подобрим регулирането, Е, същевременно, като че ли заколваме кокошката, която снася златни яйца, защото пречим на иновациите. С засиленото регулиране ще загубим а, творческият а, подем. А тогава ние предчувствахме, че вървим към финансова криза, но въпреки това ЕЦБ продължи да увеличава лихвените проценти. Затова не мога да се съглася с вас, че Европейската Централна банка е институцията, която най-бързо е реагирала на кризата. Комисарят Маккриви преди няколко месеца каза, че това не е било криза, а било само малка, малък финансов дисбаланс, но видяхме какво стана в последствие. Европейската Централна банка не беше единствената институция, която реагира бавно на кризата. Знаем какви са целите на Европейската централна банка. Факт е обаче, че а, не съществува широко взаимодействие в областта на надзора. И мисля, че предложенията, изложени към края на изложението на господин Бенис Маги, са много положителни и аз би ги подкрепил. Мисля, че европейските медии, във всеки случай със сигурност португалските медии, а, дадаха доста голямо място на нещо, за което е заявил Джордж Сорос. че кризите са едно необходимо зло. Обикновеният гражданин обаче е трудно разбира необходимото зло. Не мисля, че съществува нещо подобно като необходимо зло. Разбирам, че господин Бинис Маги може би няма да може да ми отговори изцяло на въпроса, но във всеки случай ще го задам. Интересувам се дали Европейската Централна банка има в момента картина за реалното положение в европейската економика. Знае ли се какво е количеството на токсичните активи на европейският пазар и какво следва от това а, от европейск, за европейският а, БВП? Това първо. Второ, какво мислите за три области, три въпроса, които се обсъждат в момента? Първо, въпроса за намаляването на скандалното равнище на премиите, които получават ръководителите на банковите и финансови институции. Второ, рисковете, на които сме изложени. И трето, възможната а, забрана, нещо, което бе направено в Великобритания, е на операции с а, а, къси а, а, операции на, на борсата. А, и сега а, аз съм от онези, а, а, които а, са за независимостта на Централната банка, за усилване на нейната роля в пруденциалният надзор. Вие отговорите на Лиза Ферера, че Централната банка не може да направи всичко, не може да свърши всичко, но все пак може да направи много. В условията на кризата има две неща, които ме карат да се безпокоя. Първо, изглежда, че инжекциите на ликвидност няма да помогнат за разрешаване на кризата. Защото тези финансови инжекции не поврешават въпроса с токсичните активи, които минират взаимното доверие между банките. Трябваше да ликвидната криза да се превърне в криза на платежеспността при случая с Леман Брадърс, за да разбереме сериозността на положението. Сега, когато става дума за а, един втори кръг искания, а, не трябва ли да говорим по-високо, да настояваме повече, правителството да се заеме с този въпрос? Сега, когато вече сме свидетели на, на, на, свидетели на кризата, очевидно намаляването на лихвените проценти няма да бъде достатъчно. Трябва правителствата да приемат план за възстановяване. Доколкото следих, проследих вашите аргументи, вие казахте, че Централната банка има всички инструменти, за да упражнява надзор на микро и макро равнище. Аз не мисля, че това е точно така. Вие така много лесно отмахнахте а, а, въпроса за демократичната отговорност. Но не може така бързо да се пренебрегва въпроса за демократична отговорност, било в Чешката република, било в Италия, Италианската република, било другаде. А, а, правителства трябва да бъдат ваши събеседници. Нещо, което господин а, Гайтнер спомена днес. Вие имате много сериозни правомощия. Аз бих отправила предупреждение срещу приемането на необмислени механизми в този критичен момент. Очевидно, днешната криза ще доведе до нови решения, но необходимо е да помислим не само ние и вие да помислите, защото пред себе си вие имате един събеседник, политически събеседник, с който трябва да сте в състояние да разговаряте. Ще се опитам да отговоря на двата въпроса. А, както знаете, аз нямам нищо против политическите събеседници но ще ви обясня защо работата не върви днес. Господин Дос Сантос ме попита, имам ли представа какво е количеството на токсичните активи в Европа? Това може да попитате който и да е национален а, орган в Европа, те няма да знаят. Ако ми дадете съответните правомещия, може би един ден ще мога да отговоря на вашия въпрос. Днес обаче ние получаваме информация от пазарите, от някои институции, но не сме в състояние да получаваме подробна и точна информация по тези въпроси, по подобни въпроси. Затова, когато говорим за управление, за политически баланс, възможно ли е днес да имаме отношение между политическите власти и банковия надзор само на национално равнище? В много страни до преди няколко месеца се мислеше, че банковата система върви много добре, и няма никакви основания за загриженост. След това настъпи световната криза и стана очевидно, че е необходима именно глобална, глобална визия. Разбира се, не трябва всичко да поставяме на европейско равнище, но да имаме европейско виждане или оттам глобално виждане, значи да можем да дадем възможност на националните власти да се децентрализират възоснова на необходимата информация. А, необходимата информация за своята банкова система и за световните финансови е, институции. И именно тук е, идва микро и макро е, надзора, е, в който казахме, че националният надзор не си е свършил достатъчно добре работата. ако имаме един диалог за отговорността, за подотчетността на надзора и на политическите, политическите е, органи, в, е, в, в такъв случай в национален план на е, тази политическа отговорност на надзорниците, като че ли няма да има много смисъл при следващото положение. Ние сами казахме, Европейската централна банка каза, че инжекциите на ликвидност не са достатъчни за решаване на кризата. Трябва повече капитал. Не е в традицията на Европейската централна банка а, да настоява нещо подобно, а, но и още един инструмент да имаме, освен ликвидността, пак няма да може да решим всички проблеми. За това е необходимо в страните членки да имат достатъчно ефикасен надзор, за да могат да решат проблемите, пред които сме изправени. Значи, повече власт на 156 на, на на 15, за 15,6 А, това е, това е директива 105-6. L'avantage de la Banque centrale ainsi qu'elle est structurée, c'est qu'elle décide. Договор, член от договора 105-6. Е е, той трябва да изиграе своята роля. А сега е, се опитам да отговоря на въпросите на господин Дос Сантос. Става дума за надзора, финансовата стабилност и рисковете, на които сме изложени. Бих ви приканил да прочете докладът от юни 2007 година за финансовата стабилност. И тогава ще разберете за какво става дума. Там се опитахме да кажем някои неща, но никой не се слуша в това, което казахме. Сега въпросът е за премиите, за късите позиции е, е, на борсата. Това са доста технически въпроси, няма да навлизам в тях. Ще е, кажа нещо във връзка с политическия въпрос. Трябва да извлечем полки от това, което стана в Япония, от тамошната банкова криза. Главното е закъснението, което те, е, там имаше в рекапитализацията на банките. Закъснение, което главно се дължеше на това, че правителството и парламента не можаха да а, е, убедат а, е, гражданите, а, че трябва парите на данокоплатата да се използват за рекапитализиране на банките. Нещо, това наистина не е лесно да се обясни. Но като се има предвид кризата, това е единственият начин, за да може да се справим с незаб... трудностите в момента, моментните трудности. И затова мисля, че трябва да се опитаме да не политизираме някои аспекти на сегашното положение прекалено много. тези намеси трябва да бъдат ефикасни, трябва да бъдат наистина мащабни и когато излезем от кризата, ще може да помислим за управлението на банките, за рисковете, които те поемат и за още редица други неща. Но преди всичко трябва да избегнем положението, при което рекапитализацията на банките ще се счита за политически неприемливо решение и ще се настрои общественото мнение срещу подобна рекапитализация. Много хора казват, защо да даваме пари на тези, които не, не се умяха да ги управляват но това е важен фактор, който трябва да се вземе предвид в, при сегашните трудности, с, пред които сме изправени. Благодаря за вашите отговори. Благодаря за вашето участие в наша дискусия. и ние водим този дебат в навечерието на публикуването на доклада на Жак Ле Розиер наближава края а, на нашата а, среща. И сега ще дам думата на моят колега от Чешкия парламент, който ще приключи, да каже заключителните думи. Уважаема госпожо председател, дами и господа, уважаеми гости. Още в началото казах следното и ще го повторя още веднъж. Един економист не трябва да се ръководи от това, а, че трябва да бъде преизбран, както за разлика от политиците. Има и различни гледни точки, но повече от нас са политици. И за това трябва да се отчитате пред вашите избиратели. Има такива. Трябва да се зададат такива правила и такива условия. при които да се даде възможност пазара да функционира свободно, да има свободно движение на капитали, свободно движение на хора и стоки. Това са принципите, върху които се уповава и Европейският съюз. Кризата е дошла, дойде от САЩ към нас в Европа. Но за съжаление, една от главните причини за това беше, че още по време на правителството на управлението на Клинтън се опита да се направи натиск а, всеки гражданин да закупи свое собствено жилище, да живее в собствено жилище или къща. И тогава банките се опитаха да отпускат кредити не само на тези, а, които разполагаха със средства и имаха възможност да изплащат тези заеми, но и тези на такива хора, които нямат възможност да а, изплащат заемите. След 15 години се стигна до такава ситуация, че не само американските банки, но и банките е, в Европа бяха а, по, подложени такъв натиск, до което, при което се стигна до а, рецесия. Позволете ми да благодаря за а, и а, открита дискусия. Трябва да дискутираме и в бъдеще по тези теми, които обобщихме тук. И съм убеден, а, че а, тези теми трябваше да бъдат обсъдени тук, за да могат а, представителите на институциите и а, парламентите да по-нататък да търсят отговор на тези въпроси. Искам да спомена първо данъчното облагане, а, проблемът с данъчните обежища. След това въп, въпросът с облагането на влоговете както и ам, проблемът с малките и средни предприятия. И дали а, трябва да има една единна европейска комическа политика или не, дали да има един единен ам, надзорен орган, както и проблемът с а, протекционизма и държавната намеса. В допълнение проблемът с конкуренцията на финансовите пазари с отделни, отделен надзор и отделно управление и дали може трябва да бъдат прехвърлени на Европейската централна банка или на Националната централна банка, или пък правителствата трябва да, играе, да играят роля. Беше обсъдена и темата по отношение на разделянето на одита и консултирането. Тук става в, а, въпрос за това, че нещата стават все по-трудни. Другото, което беше обсъдено, а, независимостта на Европейската централна банка. Европейската централна банка няма същата позиция, както Федералния резерв. срещу Федералния резерв е изправено цялото правителство. В Европейския съюз има нужда от по-нататъчно институционално развитие. Може би забравих да спомена някои от темите, но тези, които споменах, са най-важните. Искам да благодаря още веднъж на министъра Колосък и на всички, които са тук и взеха участие в тази дискусия и се радвам да се видим отново. Благодаря ви. реста... Euh, скъпи господин съпредседател, остава ми да ви благодаря за участието в нашата работа. Благодаря на моя съпредседател Ян Хачен, който помогна в нашата работа и който в, в чешкият парламент е председател на комисията по економическо развитие на социалното стопанство и транспорт. Благодаря на всички ви за участието. И днес сте многобройни в, на тази наша среща, в края на мандата на този парламент. И аз ще завещая на моят наследник мъдростта, събрана от а, нашия колективен ум. И ще, разбира се, ще продължим да обсъждаме економическите и парични въпроси, а, които ни интересуват. Независимо а, кой ще бъде, тези въпроси ще продължат да бъдат обсъждани. Благодаря на тримата комисари, на господин министъра, на представителите на Централната банка а, и на а, директорът на Международния валутен фонд. Благодаря на секретарята на економическата, Комисията по економически и парични въпроси, които спомогнаха за успеха на тази среща и искам да ви пожелая решимост, ангажираност, за да може всички във вашите национални парламенти, където сте ангажирани с изработване на планове и за надзор, и за помощ на, на банките, да се постараете в услуга на нашите граждани да бъде поставено всичко, което е необходимо, за да може да се възстановят нашите економики. Желая ви на